849 е, за предотвратяване използването на, е, е, за финансовата система за изпиране на средства и тероризма цели да се подобри съществуващото европейско законодателство по отношение на финансовите данци и прозрачността, за да се засили борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Бяха идентифицирани следните проблеми до този момент първо подозрителни транзакции с висок риск не, се, е, не са обект на достатъчен мониторинг. Второ, подозрителните транзакции биха могли е, е, в виртуална валута не са обект на достатъчно модерна страна на властите и не могат да бъдат съотнесени с идентичността на извършителите на транзакциите. Трето, за да се намали спирането на пари финансирането на тероризма и е, мониторика на анонимните инструменти не е достатъчен. Четвърто, финансовите институти са ограничени, тъй като не получават навременна информация. Пето, звената за финансово разузнаване имат достъп до самоличността на собствениците на банковите сметки с закъснение. При тези обстоятелства е важно да се постигне правилен баланс между проверките, за да се избегнат споменатите проблеми от една страна и от друга страна да се защити личната сфера на засегнатите лица. Изискват се ясни правила, които от една страна засилват бдителността на банките, адвокатите, финансовите специалисти и така нататък. Предложението на комисията а, а, предлага достъп до а, виртуалните адреси, за да може да се направи връзка с самоличността. Използването на предплатени карти без съответните проверки трябва да се ограничи а, до 150 а, евро. Тези ограничения а, не трябва да бъдат толкова строги, че да се затрудни използването на преплатени карти на практика. И накрая трябва да се предвидят по-големи задължения за предоставяне на информация за транзакциите, също така и а, общи стандарти за транзакцията от и до високорискови трети държави. би трябвало да подкрепим основните линии в предложението на комисията, но да се опитаме да внесем изменения, така че да засилим борбата срещу изпирането на пари и тероризма и да гарантираме спазването на основните права. Не трябва да допускаме никакви юридически празноти, е, през които да могат да се измъкнат парачите на пари и терористите. Европейските институции в сътрудничество с страните членки трябва да продължат да засилват усилията си в тази изключително важна сфера. Крайният срок за внасяне на измененията е 12 декември 2016 година. Uh, I in my notes have uh, December the 8th. В моите записки е записано 8, 8 декември. Нека да се уточним какъв е срока. Мистер Радев, Господин Радев иска думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, като докладчик сянка от страна на НП, както в жюри, така и в Либе, Бих искал да приветствам проекто становището, изготвено от господин Хрисогонус. Текста като цяло е в линията на проекто доклада, който вече може да бъде прочетен и който те първо ще се обсъжда на съвместното изваредно заседание на Либия и ЕКОН в четвъртък сутринта. Естествено ще предложа някои изменения към становището, но в момента не мога да ги коментирам, имайки предвид, че дискусиите в основната комисия все още предстоят въпреки това очаквам успешно сътрудничество, защото целта на всички ни е еднаква да направим борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма още по-ефективна. Дължим го както на жертвите на тероризма, така и на всички европейци. Благодаря ви. Благодаря. Комисията желая ли да вземе думата? Очевидно не такъв случай е, приключихме разискванията по тази точка. Точка 7 беше отложена по искане на госпожа Лебретон. Въпреки това, бих искал да ви информирам, че срока за внасяне на измененията е 9 декември. Минаваме на точка 8 разглеждане на проекто становище относно изменение на директива 2004 на наклона на черта 37 е, и тук докладчика е господин Хризогонос. Благодаря, господин председател. Е, е, ракът на работното място е най-често срещаната причина за смъртност това заболяване, ракът, се оказва най-големият убиец на работното място в повечето страни членки. Очаква се а, с, до 2019 година се очаква да има 100 хиляди загинали от а, а, рак, причинен на работното място. Факт е, че Ракът е основната причина на смъртно свързана с професията и представлява 34% от годишната смъртност, 53% от годишната смъртност. професион... ракът като професионално заболяване намалява качеството на живот на семейството и на засегнатите и причинява разходи на системите за здравоопазване. Ракът като професионално заболяване намалява световната производителност и доставките и представлява тежест върху публичните финанси, защото увеличава разходите за здравоопазване. И накрая ракът като професионално заболяване причинява разходи на бизнеса за наемане на нови работници и за заплащане на по-високи работни е, заплати като компенсация за по-високия риск. Предложението за директива на Европа Европейския съюз и парламент за изменение на директива 2004 наклона черта 37 за защита на работниците е, изложени на е, риск от карциногени и мутагени има за цел да подобри защитата на работниците в Европейския съюз, предлагайки по-добри стандарти на работното място и да намали експозицията на работниците на карциногени и мутагени на работното място. Основните цели на предложенията са първо да се подобри здравеопазването, като се е, намали е, експозицията на химически агенти, които биха могли да причинят рак. Второ, Второ, да се осигури повече прозрачност и да се подобри средата на работа на стопанските субекти, да се подобри европейската правна рамка за защита на работниците, като се вземат предвид научните доказателства. Тези три цели а, са а, в съответствие а, с основната цел за добри условия на, на живот и здраве и защита на човешкото а, на, а, достоинство и са в съзвучие с Европейската харта на основните права. определен брой агенти, за които се знае, че са карциногени, са отделени в група. Това са агенти, които все още не са станали част от класификацията на Европейския съюз. Предлага се да се въведат пределни стойности за 13 химически агента, основавайки се на последните достижения на науката. Очаква се да се спасят 100 000 човешки живота до 2069 година и да се реализират економии в размер на 34 до 89 милиарда евро. Внесени са редица изменения, които целят да се подчертае е, значението е, на е, превентивните мерки. Трябва редовно да се преразглежда списъка с химическите агенти, за да се вземат предвид последните достижения на, на науката а, и на техниката за измерване на риска и защита на работниците. Принципа на превентивност може да се счита за основен принцип в европейското законодателство и той трябва да се приложи, за да се постигне високо ниво на защита на потребителите, здравето на работниците. Този принцип трябва да се прилага особено там, където научната информация е недостатъчна или несигурна, а, а се предполага, че има потенциални рискове за човешкото здраве и за околната среда. Този принцип е особено важен а, за нас, там, където не е ясно какво е въздействието на токсични вещества върху здравето на работниците. Важно е да се изгради добра система, е, превентивна система е, за е, рака като професионално заболяване, която да включва измерване на риска и така нататък. Необходими са повече усилия, за да може ефективно да се защитят работниците от риска от карциногени и мутагени този риск съществува, тъй като много агенти не са включени в списъците, а биха могли да имат въздействие върху здравето на работниците. Всички вещества, които биха могли да създадат риск за здравето на работниците, би трябвало да бъдат покрити от европейското законодателство, за да се гарантират основните права на живот, здраве и а, а, професионална дейност. Всички действащи лица на европейско равнище трябва да работят за тази цел. Трябва да изработим амбициозна програма, за да намалим случаите на рак като професионално заболяване до нула. Необходимо е да се сътрудничим с Международната организация на, на труда и други важни международни организации. Програма за повишаване на съзнанието би могла да помогне за тези усилия. И, накрая там, където е възможно, карциногенните, мутагенни вещества би трябвало да бъдат заместени. Крайен срок за внасене на измененията 8 декември 2016 година. Госпожа Дърво. Благодаря, госпожа Регва. Трябваше да напусне, за да прибере дъщеря си от училище и затова ме помоли да прочета нейното изявление. Подкрепям както становището на докладчика, така и новото предложение на комисията. А, ние отдавна се борим за по-добро здравоопазване на работното място. Мерките за защита на работниците трябва да действат преди работниците да заболеят. Много често а, а, ракът се проявява години след прекратяване на професионалната дейност. Необходимо не работодателите да се задължат да докладват за появилите се рискове. Всеобхватната превенция е възможна само чрез свързване е, в мрежа на предприятията в страните членки. Принципа на а, превенция, принципа на предпазливост е основен принцип в европейското законодателство. Все още не е до край ясно какво е въздействието на определени вещества и смеси върху здравето на работниците. Ще внеса съответните изменения, предложения за изменения. Благодаря. Vielen Dank Бретон. Euh, господин Бретон. Благодаря, господин председател. Искам да кажа няколко думи под връзка с този доклад, който е много важен, тъй като става дума за борбата с раковите заболявания, от, предизвикани от условията на труд. Необходимо е да се определят граничните стойности на определени вещества, които имат канцерогенно въздействие. Затова одобрявам това, което се предлага. Ще внесем няколко изменения, тъй като нещата могат да се. нещата се представят не, не както трябва. А, а, а, става дума за цифрите. А, и също така се споменава, че каква ще бъде економията, колко милиарда евро ще бъдат спастени и колко души ще, ще бъдат спасени. Но целта не е да се правят економии, не е уместно така да се спомена. Преди всичко искаме да спасиме човешки животи. Затова мисля да се поправят тези неща, за да ни обвинят, че гледаме само економическата страна на въпроса. Да, разбира се, казва председателят. Комисията има ли представител, който се изкаже по този въпрос? Изглежда, че няма. Срокът за внасяне на изменения е 8 декември. По обед. Uh, we have to skip item. Ще трябва да изпуснем точка 10, тъй като госпожа Ханема не е тук. Значи продължаваме с точки 12 и 13. Става дума за регламент за изпълнение на комисията за определяне на подробни правила за прилагане на някои разпоредби във връзка с регламент 207 от 2009 относно марката на Европейския съюз. Също така ще обсъдим и делегиран регламент на комисията за допълване на регламент със същия номер, както предишния, относно марката на Европейския съюз и за отмяна на регламент 2868 от 1995 година е също така 216 от 96-та. Докладчика госпожа Викстром ни уведоми, че не може да присъства, тъй като в момента председателства комисията по петиции. Но ще дам думата на Михайл Къник от Европейската комисия. Да, благодаря, господин председател. Накратко искам да припомня, че основният законодателен акт предвижда редица мерки за прилагане, за изпълнение, както и делегиране. И комисията предлага промяна на един регламент за изпълнение, един делегиран. Това беше обсъждано в, в комисията по прилагане правилата за изпълнение относно марката на Европейския съюз. Беше обсъждан въпрос и в експертната група. Дискусиите бяха конструктивни. И мнението на участниците ни показва, че сме на прав път. Също така получихме мнение на асоциации на ползвателите на европейският марката, Европейския съюз. Затова такива мнения бяха получени и чрез веб портала. Смятаме, че ще може да завършим текста до края на годината, така че ще можем през април той да бъде прият от комисията, което ще доведе до по-нататъчен ход на процеса за актовете по делегация. Искам да спомена прегледа на основният акт, където ще бъдат преномерирани отделните членове. Предложението бе прието на 31 октомври и сега по бързата процедура ще бъде прието от институциите. В заключение, работата е напреднала. Ще можем да заменим всички сега действащи правила по отношение на марката на Европейския съюз до 1 октомври 2017 година. Но и аз ви благодаря, казва председателя. Не виждам някой желаеш да се изкаже по тази точка от дневния ред. И тъй като а, сме закъснели, предлагам да пропуснем 11-та точка. Това е една от моите точки. А, отделение на тълкуването и изпълнението на междуинституционното споразумение за по-добро законотворчество. И тъй като господин Буда е тук, минаваме на 25-та точка от дневния ред разглеждане на координирането на някои разпоредби, установени от закони, подзаконови административни актове на държавите членки – Господин Буда, имате думата. Моля ви, бъдете кратък. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда колкото може по-кратък. Тай напред искам да благодаря на всички, които внесаха изменения. 193 такива изменения са внесени. Голям брой, както виждате, както от колеги от комисията Юри, но и от други парламентарни комисии. Надявам се, че компромисните изменения ще отразят правилно нашата работа, така че това, което е, се получи, ще отрази е, промените в медийният сектор, сектора на медийни услуги. Както казах, има изменения е, които внесени от други комисии, тъй като има части а, от разпоредбите, а, които се отнасят а, до правомощията на други комисии. Всички изменения обаче подчертават необходимостта от балансиран подход. Така че да може да отразим техническият прогрес и да се създаде равнопоставеност на на всички участници. Надявам се, че колегите ще се съгласат, че искаме да имаме вътрешно непротиворечиви норми по отношение на аудиовизуалните услуги, за да осигурим възможностите за конкуренция, но също така да бъдат защитени потребителите. Искаме да гарантираме защитата на потребителите, които използват аудиовизуални медийни услуги, но също така искаме и да защитим авторските права. Необходимо е да се подчертае, че необходимо е да се насърчават европейски аудиовизуални произведения, защото европейското културно многообразие може обаче да бъде запазено, съхранено само ако се защитат авторските права по адекватен начин. Това значи да се осигурят необходимите заплащания на тези, които притежават тези авторски права. Много от измененията, които се предлагат, предлагат по-високо ниво на защита на малолетните. Това е нещо, което засяга всички ни. Искаме общи последователни норми, от всички доставчици на аудиовизуални медийни услуги по отношение на защитата на малолетните. Особено когато става дума за съдържание, което може да увреди интелектуалното развитие на малолетните и непълнолетните. Доставчиците на медийни услуги трябва да предоставят достатъчно информация а, относно подобно съдържание, което предоставят. Трябва също така да се подчертая, че трябва да се борим с словото на омразата в аудиовизуалните услуги. Самите членки трябва да гарантират, защото аудиовизуалните услуги на национално равнище не съдържат под никаква форма слово на омразата. Защото, разбира се, понятието а, слава на омразата може да значи много неща. Тероризъм, расизъм, насилие и така нататък. тоест, това може да значи също така и тормоз чрез аудиовизуалните средства. А това е много важно, особено когато става дума за мерки за защита на малолетните и непълнолетните. Това са мерки, които са особено важни за предотвратяване на словото на омразата и а, неговите вредни последици. Необходимо е също така да се знае, че свободата на а, словото е основно а, право и в никакъв случай не трябва да се използва обаче за прикриване на подобни вредни практики. А, чакам а, да видя какви предложения за изменения ще бъдат направени. Председателят. Благодаря тъй като никой не е поискал думата, бих искал да попитам представителите на Европейската комисия. Искат ли думата? Изглежда, че няма подобно искане. Значи това беше едно кратко, сравнително кратко разглеждане <laughs> на измененията това беше 25-та точка от нашия дневен ред и сега минаваме към точка 35-та. А тя е точка разни. И мисля, че господин Андерсон ще а, представи съдържанието на тази точка. Благодаря, господин председател. Това е разглеждане на два проекто доклада за изпълнението на договора от Маракеш. Както знаете, той предвижда предоставяне на печатни произведения в достъпен формат за незрящи съгласно Маракеш. Индия, Австралия, Канада, Мексико и още 20 държави, общо 25, вече са ратифицирали договора. Договорът е в сила, но Европейския съюз като такъв все още не е ратифицирал договора. Един от проблемите са боричканията в съвета, които много силно се надявам, че скоро ще бъдат преодолени. Комисията предложи изпълнение на директивата И точно в тази връзка са и двата проекта доклада. Трябва накратко да се спрем на тази точка. Мога да кажа, че са доста добре балансирани и добри предложенията на комисията. Аз разбира се, имам някои предложения за изменения, общо 8, защото искам още по-силно да се чуе посланието чрез по-силни формулировки и възпроизвеждане на текстове от договора на Маракеш. 25% от моите предложения се отнасят до съобразяване на предложението с текста. Казах, общо 8 са предложенията им. Процедурата трябва да е бърза и да отправи много ясно послание, че няма време и договора от Маракеш трябва да бъде ратифициран от Европейския съюз, да се достигне до решение на съвета преди това за целта. На 30 януари се предлага изслушване, 15 декември е крайния срок за внасяне на предложения за изменения, поне аз така съм записал, и да се надяваме, че ще се гласува през януари. Едно от моите изменения, е, бих казала най-важното, е да се измени директивата чрез по-силна формулировка на съображение 11 в преамбюла. То гласи, съгласно договор от Маракеш, държавите членки нямат право да включват допълнителни изисквания в тази област националното си законодателство. Мисля, че по този начин ще можем да улесним трансграничното преминаване на такива произведения. Не бива с бюрократична процедура да се усложнява разпространението на а, такива произведения, които така или иначе не се предлагат в свободна продажба на пазара, по очевидни причини. Предложението на комисията е добро. Най-важното ми изменение This is a good proposal. We should not... е да подкрепим позицията на комисията. Не бива договор от Маракеш да остане мъртва буква на хартия. Не бива да попречим на неговото реализиране, което е за а, хората с нарушено зрение или незрящи. Благодаря. Комисията иска ли да вземе думата? Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратка. Ще благодаря на господин Андерсон и на Европейския парламент за активната роля, която игра, играе в процеса на преговорите за договора от Маракеш. За комисията подкрепата на парламента е много важна и аз съм Убедена, че ще продължим да разчитаме на тази посока до постигане на крайния резултат, е именно ратифицирането на този договор. Както посочи докладчика, работим на два фронта успоредно а, а, от една за ратифицирането на договора, от друга страна за прилагането на договора. Ратификацията, както знаете, е нещо, което комисията вече е предложила на съвета още през 2014 година. За съжаление се води спор за компетентността. Поискали сме становище от, от съда. Надяваме се то да дойде скоро. Наред с ратификацията обаче трябва да работим и по прилагането и точно за това говорим днес. Това е едно двойно законодателно предложение. От една страна директива, от друга страна регламент. Трябва да работим за две неща първо да има предвидено задължително изключение в законодателство на страните е, членки за хората с такива увреждания. Това правим с директивата, а регламента, и точно това е новото, регламента гарантира възможността за обмен на тези книги в специален формат между страните членки на Европейския съюз и другите страни подписали договора. Няма да навлизам в подробностите на предложението, защото парламента много добре ги познава. Ще почета само, че изключението, което предвиждаме, е много специфично. А, това изключение се предвижда, за да се преодолее една много специфична слабост на пазара, тъй като пазар за такива а, формати на книги нямам. Комисията желая да запази духа на договора. И е, прави предложение за такива условия, които ще подобрят е, положението на хората с зрителни увреждания, страните членки, страните подписали договорите. Съвета също работи, словашкото председателство постига на значителен напредък в работните групи. Два пъти се обсъди този въпрос. С Девете предложения на комисията, които представихме на съвета, се обсъждах. Парламента упражнява допълнителен натиск. и това много ще помогне за бързото приключване на процеса. Още веднъж благодаря ви. Оставаме на разположение на членовете на парламента за обсъждане на всякакви въпроси, свързани с предложението, което е доста техническо е, естество. И очакваме с нетърпение заключителните дискусии. Благодаря ви. Благодаря ви. Няма никой, който да иска думата по тази точка, така че нека да приключим с разискването. Продължаваме с, с, закр... с закрито заседание на координаторите. Искам да помоля всички, които не участват в заседанието на координаторите, да напуснат залата. Надявам се да се видим в 18.30. 30 за малкия прием, който организира нашата комисия.